в които председателят барозу и няколко комисари се ангажираха еднозначно на страната на управляващата партия. С това приключваме с едноминутните изказвания. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада на господин Триантафилидес на тема Нова стратегия за политика за защита на потребителите. Думата има господин Трианта Филидес за 4 минути. Благодаря. Европейската комисия на ниво Генерална дирекция здравеопазване и потребители обяви че през май и юни ще излезе със законодателно предложение за нова нормативна рамка за защита на потребителите. Европейският парламент ще има възможност да работи по изработването на този акт. Колегата, която от името на моята политическа група се ангажира с изготвянето на доклада. За съжаление, по здравословни причини не може да продължи работата си. Благо... Аз я замествам. Благодаря и за извършената до тук работа. Надявам се, че ще се справи с здравословните си проблеми. Както колегата, така и аз призоваваме за преодоляването на настоящите недостатъци и за предприемането на действия за защита на потребителите. По отношение на законодателното предложение от страна на комисията, поставяме акцента върху затрудненията на потребителите на пазара, призоваваме за премахването на неравнопоставеността на потребителите спрямо дружествата, поставяме особен акцент върху електронната търговия, върху възможностите за альтернативно уреждане на споровете, като гарант за по-високо ниво на защита на потребителите, най-вече на най-уязвимите потребители. Призоваваме за по-лесен достъп на потребителите до социални услуги, за поставяне на акцента върху екологичния аспект, чрез защита на потребителите от опасни вещества, като например парабени или трансмастни киселини. Обявяваме се и за защитата на децата от рекламите. Заедно с представители на други политически групи работихме по 180 внесени изменения, в които се предлагат различни решения. В изготвения от мен текст отчетох различните гледни точки. Постигнахме 16 компромисни изменения. Мисля, че окончателната редакция на текста или, извинете, окончателната редакция на текста бе приета с голямо мнозинство. В ресорната комисия нямаше гласове против. Десетима колеги се въздържаха. Настоящият доклад очертава стратегия в областта на защитата на потребителите – призовава за една по-социална Европа. Колеги от различни политически групи взеха предвид въпроси като защитата на децата от рекламата, най-вече на децата под 12 годишна възраст и на защитата от карциногенни вещества. Всички колеги обявиха готовност утре да гласуват за компромисната редакция. В нея се изброяват проблемите, с които се сблъскват потребителите в рамките на вътрешния пазар, най-вече най-уязвимите потребители. В доклада се обръща внимание и на опасните вещества, съдържащи се в продуктите, на необходимостта от намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Особено голямо внимание се обръща на необходимостта от защитата на децата от рекламата, както и на разхищението на хранителни продукти. Благодаря на докладчиците в Сянка за съдействието. Благодаря, че успяхме да постигнем окончателна редакция на текста, в която са отчетени всички основни проблеми. Този текст утре ще бъде подкрепен от всички политически групи. Благодаря на господин Триантафилидес. Спонтанни изказвания господин Месадос. Helyesen teszi a jelentés a fogyasztót az európai belső piac. Благодаря, напълно оправдано е потребителите да бъдат сърцевината на нашата дейност. За тях безопасното движение на стоки, на услуги е от основно значение. Затова и Европа винаги се занимава с тази тема. Трябва да подкрепим усилията на комисията за постигане на реални промени от 2012 година за защита на потребителите и то в трансграничен план. Необходима е по-пълна информационна система. Трябва да се дава много повече информация на на потребителите, е, трябва да се дава информация и за различните кампании за защитата на техните интереси. Е, необходимо е, е да се борим по всякакъв начин с злоупотребите. Искам а, да а, спомена един случай. А, тестовете на продукти, които бяха проведени а, тази а, пролет, за разлика от потребителите, някои производители а, не сметнаха това начинание, тази инициатива за важна. А, надявам се, че с помощта на комисията подобен подход ще бъде преодолян. Състави с участие общинских прав. Госпожа Неведялова. Когато а, организираме просвета на потребителите, всъщност ние възпитаваме по-добри граждани. Струва ми се, че в доклада липсва достатъчно внимание към младежите, защото все по-ниска е възрастта, на която хората се превръщат в потребители. Особено като имаме предвид възможностите за покупки в интернет. Поради тази причина, още в основното училище децата трябва да бъдат информирани за основните им права като потребители. Трябва да просвещаваме широката общественост за основните права. Ние можем да приемем хиляди директиви, ако хората не ги познават, те няма да се прилагат. Благодаря, господин Харбър, сега. Um, Благодаря, господин председател. Като председател на парламентарната комисия и от името на моята политическа група, горещо приветствам изготвения доклад. Благодаря на господин Триантафилидес за сътрудничеството му с госпожа Свенсон. Жалко е, че един толкова важен доклад трябваше да се изготви за толкова кратко време. Жалко е, че не можем да проведем и същински разисквания по него. Но, въпреки това, текстът е призив към господин комисаря да изготви една амбициозна стратегия за защита на потребителите. Много значителен бе и приносът на координаторите на политическите групи. От текста става ясно, че в момент, когато сме разединени по редица въпроси, има въпроси спадащи към ресорите на комисарите Таяни и други, по които можем да се обединим. Мисля, господин комисар Дали, че сте изправен пред голямо предизвикателство. Очакваме от вас да изготвите широко обхватна политика – да ни дадете нормативната база, с която да овластим потребителите и да се придвижим напред към доизграждането на вътрешния пазар. Благодаря на господин Харбър, госпожа Фигередо. Благодаря, господин председателю. И аз искам да започна с благодарност към Ева Брит Свенсон и към господин Трианта Филидес за усилията вложени в изготвянето на една нова стратегия за защита на потребителите. Тук е особено важно да се занимаем с конкретните проблеми, на които се натъкват потребителите. В момента Разбира се, не бива да забравяме и тежката економическа и социална криза, през която преминават всички държави членки. Извън информационните кампании, и извън тестването на продуктите, предназначени за потребителите, е особено важно пенсионерите, децата, жените и иммигрантите да имат достатъчно доходи, за да си позволяват позволяват всички тези стоки и услуги, които им се предлагат. Имам предвид не само храна, но и здравни услуги, енергийни услуги, транспортни услуги възможност да живеят в жилища, достойни за човешко съществуване. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председателю. Искам да приветствам а, инициативата на Европейската комисия Дневен ред за потребителя. Много важно е да имаме стройна нормативна уредба на европейско равнище, за да гарантираме адекватна защита на всички граждани. Също така е важно да е, се борим срещу рекламите, които въвеждат заблуда. Румънския национален орган за защита на потребителите е, предприе инициатива за промяна на законодателството, за да защити по-добре интересите на потребителите. Също така имаме широки образователни информационни кампании. Например, в Румъния има ежегоден национален конкурс в областта на защитата на потребителите. Той се организира от националния орган съвместно с Министерство на образованието. Тази година а, станахме свидетели на деветото издание а, за, а, на конкурса за ученици до 16 годишна възраст. Благодаря. Arvoisa е, puheenjohtaja, SDn е, е, varjoesittelijänä minäkin pidän raporttia качеството си на докладчик във сянка от името на социалистите. Смятам, че текстът на доклада е доста добър, но все още се очудвам на безразличието, което проявява парламентът спрямо обикновените граждани, най-вече спрямо гражданите в по-неравностойно положение. Винаги говорим за това, че гражданите са в центъра на единия вътрешен пазар. Същевременно Наблягаме обаче и върху економическия растеж. Защитата на потребителите е една много амбициозна цел, особено по отношение на уязвими групи, като възрастни хора или деца. Много е важно да защитим децата от подвеждащата реклама. Тя има голямо въздействие върху децата. И много пъти родителите не могат да си позволят да им купят неща, които се рекламират, като например дрехи или други. Във връзка с това трябва да си зададем въпроса каква Европа искаме да изградим. Дали искаме да изградим социална Европа? Благодаря, госпожа Лекрю. Euh, Благодаря, господин председател. Този доклад за новата стратегия за политиката е, за защита на потребителите, който ще гласуваме утре, задава жалоните, ориентирите на една политика, която бихме искали да възприеме Европейската комисия е, от началото на следващата година в новата си програма. Трябва да информираме потребителите, да им дадем достатъчно информация за потребителите, до които имат достъп, да приспособим да усъвременим европейското законодателство, да направим така, че потребителите да познават своите права и задължения. Това трябва да превърнем в приоритет за европейските институции, за националните органи, за потребителите, но също така и за предприятията, за производителите. Мисля, че на този етап трябва да започнем задълбочени размишления. Как да постигнем необходимото равновесие между обема на информация, интензивността на информацията, от която имат нужда потребителите, и административната и финансовата тежест, която предоставянето на тази информация предполага за предприятията. Необходима е отговорност на производителите, на предприемачите, на службите, но разбира се и отговорност на потребителите е необходима. Сега давам думата на комисаря Дали. Много ви благодаря, господин председателю. Уважаеми депутати, извинявам се, че гласът ми е малко пресипнал. Все пак искам да благодаря на парламента, на парламентарната комисия за защита на потребителите и най-вече на докладчика господин Триантафилидис, както и на предишния докладчик госпожа Свенсон за доклада за новата стратегия в областта на защита на потребителите. Разбира се, по същество този доклад е една поредица от компромиси, които не отразяват или не отразяват пълноценно всички въпроси, които според вас са най-важни. Ето защо трябва да кажа, че чудесният резултат от вашата работа е, е основа за по-нататъчната работа на комисията за политиката за защита на потребителите с много съществени си елементи. По-конкретно аз приветствам комплексния подход към политиката, на който се опира този доклад. Може да бъде успешна съвременната политика за защита на потребителите само ако тя е многостранна. В този смисъл Докладът съвсем основателно поставя ударението върху безопасността на потребителите, както по линия на продуктите, така и по линия на хранителните стоки. Обръща се голямо внимание на овластяването на потребителите, на образованието, просветата, информирането. Подчертава се необходимостта политиката за защита на потребителите да подкрепя иновациите и растежа в търговията и най-вече до изграждането на единния цифров пазар. Обръща се внимание на нелоялната търговска практика, на рекламите, които въвеждат в заблуда и предлага решения, включително альтернативни методи за разрешаване на споровете, както и решаване на спорни въпроси в интернет. Обръща се особено внимание на устойчивото потребление, потребителите в невностойно положение и достъпността. Обръща се съвсем основателно внимание на финансовите услуги, енергетиката и цифровия пазар. Заедно с други парламентарни доклади е, по въпросите за защита на потребителите, като докладите Грек, Хед, Ариас и е, Шалдемозе, както и предстоящата работа за е, потребителите в неравностойно положение, настоящия доклад е ценен източник на вдъхновение за работата на Европейската комисия. Бих казал няколко думи в тази връзка. Аз и комисаря Рединг възнамеряваме да представим дневния ред за потребителите през първото полугодие на следващата година. Тази програма ще се основава на последователен стратегически подход към политиката за защита на потребителите е, от 2012 е, година до края на мандата на комисията. Възнамеряваме да бъдем амбициозни, да се насочим към конкретни мерки и да поставим потребителите в центъра на единния пазар, нещо, което и вие подчертавате. Основният принцип е овластяването на потребителите в най-широкия смисъл на а, понятието. Това означава активно участие на потребителите на пазара, така че той да заработи за тях с заместник-председателя на комисията Рединг, с други комисари ще работим комплексно по въпросите на финансовите услуги, енергетиката, транспорта и цифровия пазар. Така ще имаме един комплексен последователен подход към политиката за защита на потребителите. Така ще отговорим на очертаващите се предизвикателства в бъдеще. А те са потребността а, да възприемем по-устойчиви модели на потребление, да решим конкретните а, потребности, а, цифровизация, включително електронна търговия, а, както и социално включване и отчитане на потребностите на потребителите в неравностойно положение. С този документ а, ние а, имаме амбицията а, да се опрем на вече постигнатото а, в, в европейското съдебно пространство, така да се засили ролята на а, съдиите, а, юристите, на националните компетентни органи, а, за да работят те в партньорство и а, да а, се придържат към принципа да постигнем повече с по-малко средства, което означава партньорства с държавите членки а, при правоприлагането и информацията, с посредниците, като имам предвид организациите на потребителите и медиите, с деловите среди за информирането на потребителите и на международно равнище за безопасността на продуктите. Е, вече имаме консултативни мрежи, е, които обединяват е, дейността на потребителските организации и националните власти. В началото на 2012 година, евентуално с помощта на Парламентарната комисия за защита на потребителите, ще организираме дискусии по тези теми. Като първа стъпка готвим в отговор на молба на парламента доклад за интегрирането на интересите на потребителите във всички аспекти на политиката и трябва да бъде готов подхода в началото на 2012 година. И най-сетне трябва да добавя, че миналата седмица комисията прие програмата за потребителите за периода 2014-2020 година. Това е финансовата рамка, на която ще се опре дневния ред за потребителите от 2014 година нататък. Има четири ключови насоки за действие, които обхващат целия спектър на политиката. С особено удоволствие отбелязвам, че те съответстват на препоръките във вашия доклад. Четирте насоки са следните безопасност на продукти, хранителни стоки и услуги, предоставяне на информация и образователни е, средства за изясняване на правата на потребителите, отстояване на правата им, накрая, но не по значение, пълноценно отстояване и реализация на тези права. Благодаря. Благодаря. Колеги, приключваме разискванията по доклада. Утре той ще бъде гласуван от 12 часа нататък. Следващият доклад е